Good morning, colleagues. Let's start. Добро утро, колеги. Нека започнем заседанието. Най-напред, нека одобрим дневния ред. Имате ли коментар по отношение на дневния ред? Не, благодаря, значи е прият. Имам някои съобщения за вас. Най-напред. Нека ви напомня, че в 12 часа към нас ще се присъедини комисията Либе. Ще имаме съвместно заседание, на което ще помислим отново по нашата препоръка под а, член 55 става дума за пране на пари и трансфери на файлове. Така че, моля, донесете картите си за гласуване. А след това ще имаме актуализиране на новините за триалозите. Вчера бе постигнато на четвъртия триалог за преосмисленето на директивата за плащанията бе постигнато съглашение. Маркос Фербер и другите колеги, които участваха на тристранната среща, поздравления за тях. Има позиция на парламента, чието много а, от точките бяха отразени в споразумението. Тук става дума за сигурността, за, плащан, за инструментите за плащания, за ограничените изключения за телекомуникационните фирми да предлагат услуги, за надзора, за компетентните органи, за решаване на извънсъдебни спорове. Е, след това председателството реши да увеличи обхвата на изключенията за телекомуникациите и трите институции се, се споразумяха по компромисния пакет. Ще има по-нататъчни дискусии. На следващо място, след гласуването ни, Имахме по ЕПСИ два, две тристранни срещи. Имаше в парламента среща, имаше в съвета, утре има следващата, третата тристранна среща. Нещата вървят много интензивно, тъй като, както знаете, ние искаме да постигнем най-добрите резултати. Искаме да постигнем бързо споразумение, за да може да има да приемем текста през лятото. Споразумяхме се по методологията, по някои основни репери, по процедурата, но естествено все още има някои неща, които трябва да се уточнят. Защото има разлики между позицията на парламента и съвета. Все още. А след това за финансовите транзакции и тяхната прозрачност. На 28 април имаше първата тристранна среща. Всички основни политически теми бяха обсъдени на тази тристранна среща. Общото мнение е, че трябва да има обща цел, тя е на лице, но все пак има някои разлики. Очакванията ни са оптимистични. На 20 май ще има ново заседание. Междувременно вървят техническите е, срещи. А сега преминаваме към точка трета и доклад по собствена инициатива. Много важен доклад, доклад за ролята на Европейския съюз в международните финансови парични законодателни институции. Силви Голар е докладчик. Давам думата на докладчика. Само да кажа, че има доста изследвания, които ни бяха предоставени по темата. Те покриват анализи на всичките международни форуми и те потвърждават нуждата от един такъв доклад, чиято цел е да се подобри, подобри работата между Комисията и парламента и тези стратегически форуми. Силви имате думата. Благодаря на всички, които са тук. Най-напред уточнение за обхвата на този доклад и това е ролята на Европейския съюз, еврозоната, но и целият Европейския съюз и международните организации Искам да благодаря на докладчите Ксянка и на експертите, които ни предоставиха информацията. Благодаря на служителите на парламента и секретарията, които координираха проучванията, защото те са много полезни. Защо е необходим този доклад? Най-напред трябва да сме наясно с това, че интернационализацията на финансите е реалност, която се извършва пред очите ни и тази интернализация не познава граници. Изправени сме пред един проблем, който съществува и в други области, например околната среда, която има нужда от глобално управление. И в кризата необходимостта от координация и общи правила става още по-голяма. От тук и ролята на Г20. Искам да кажа веднага, че целта съвсем не е да отречем нуждата от интернационализация. Имаме нужда да работим с други части на света, било то САЩ, но също така и Азия, която, чиято роля става все по-голяма. Идеята е да осъзнаем явлението, не за да го блокираме или да се затваряме в себе си, а за да видим какви промени са нужни и как, какво да е поведението на Европа в този контекст. Очертават се два а, проблема. Всъщност това е първата размяна на мнение и много ще се радвам да работя с докладчите в сянка от всички групи. Това е тема, която е важна за всички политически групи. Въпросът е стратегически, със средносрочно значение. Той е свързан с защитата на нашите интереси в света и трябва да работим заедно. На този етап аз ще очертая два проблема. Първо, ние трябва да дадем отговор на въпроси, които вълнуват нашите граждани, именно кой взима решение най-простите въпроси са и най-трудните. Кой взима решение в областта на финансите, в една система, в която виждаме, че има избрани министри на финансите, национални парламенти, които контролират правителствата, европейските власти, като Европейската комисия, някои агенции, Европейския парламент – но взаимодействието между всички тези нива с организации, които за някои са експертни организации, някои представляват бизнеса, други независими специализирани знания. Мисля, че нашата демокрация в момента и на европейско европейско и национално ниво страда от липса на доверие страна на гражданите. Смята се, че има дефицит на демокрацията. Смята се, че, поли... че политиката е твърде технологи... технократизирана и обратното. Разработени са стандарти, които не са задължителни. Има правила, които не са задължителни. Те дават само насоките но тъй като те се взимат на международно ниво, в крайна сметка те се налагат. Те се прилагат от кредит, агенциите за кредитните рейтинг и всички са длъжни да ги спазват, въпреки че ролята им не е особено положителна. Видяхме Базовския комитет и неговите насоки, които са полезни за да създадат условия на равнопоставено с САЩ и други юрисдикции. Има насоки обаче, които се прилагат, да речем, и в финансовия пазар и прилагането на едни и същи правила от двете страни на Атлантика може да доведе до изкривявания. Много често не се отчита с волята на депутатите. Днеска няма да навлизам в детайлите, смятам, че трябва да останем на по-общо ниво, но има една сива зона, в която не знаем кой взима задължителни решения и, които, и кой взима задължителни решения. Различните организации са различни от юридическа гледна точка. Има международни организации, които са създадени по силата на договор, като МВФ, например. Има организации, които се създават по силата на частното право, като съвета за финансова стабилност. Повечето проучвания показват и това е което, на което обръщам внимание, е липсата на прозрачност. Живее в общество, което изисква повече прозрачност от тези, които взимат решения. Достъп до документите, достъп до протоколите, за да знаем кой каква позиция заема. И в... въпросът за прозрачността ще бъде един от основните елементи на доклада. Повтарям, не става дума да пречим на експертите да ограничаваме възможността им да взимат решения, но да знаем кой какво прави, как, кой взима решенията и всеки да излезе с позицията. Най-сетне прозрачността дава възможност да решаваме въпроса с отговорността. Кой носи отговорност пред гражданите, предприятията, економическите субекти за взетите решения. И тук бяха допуснати огромни грешки в финансовия сектор. Една от причините, поради, поради които възникна кризата, беше поемането на рисковете в финансовия сектор. Последиците бяха много тежки от социална гледна точка. Трябваше да се обърнем към данакоплатеца, който да поеме разходите и цената на грешките на частния сектор проучванията, с които разполагаме, ни дават една много добра панорама, за да предприемем първа стъпка, много полезна за парламента, да очертаем обхвата, полето на всички, които работят в банките, финансовия сектор и застраховането и да видим кой какво прави. Това е панорама, описание обзор и ние трябва да бъдем максимално обективни. И всичко това от гледна точка на отчетност и прозрачност. Втората много важна проблематика е защитата на европейските интереси. Как сме представени в тези органи, да разполагаме ли с най-добрата възможна организация, като зачитаме компетенциите на надзорници Централната банка и взаимоотношенията между политическите и по-експертни органи. Няколко примера. Понякога Европейската комисия работи заедно с държавите членки, понякога са 6, понякога са 9 като база. Комисията в крайна сметка е, представлява държави членки. Понякога комисията заседава до технически органи, като ЕСМ, Европейска централна банка, без да знае много добре, тъй като има исторически напластявания, кой орган какво прави. Не можем, разбира се, всичко да хармонизираме. Това не е целта на доклада. Трябва да бъдем много прагматични, да видим как да се защити европейския интерес. Може би трябва да имаме единно представителство и в някои случаи да се подобри координацията и да разполагаме, да разполагаме с повече гласове, а не да ги разпръскваме. Подхода ни трябва да е прагматичен, но не бива да допускаме няколко неща. Първо, какофония, т.е. Европа да говори с различни а, гласове и едни да не знаят какво правят другите. И на второ място, интереса на еврозоната, а, в която ЕЦБ играе много важна а, роля в, по отношение на валутните въпроси но също така и по отношение на финансовата стабилност. Как да усъвършенстваме това? Искам да ви напомня, че доклада Деларозиер привлича вниманието върху този аспект. Ние ще работим с Европейската комисия, ще се опитаме да видим какви различия имаме с събеседниците взаимоотношенията, които имаме, са от различен характер. Ние трябва да бъдем много прагматични, много е, гъвкави. Аз мисля, че на този етап трябва да обсъдим всички варианти. Е, ще приключа тук. Аз мисля, че нашата работа има и образователен и политически характер, именно прозрачността и отчетността да заемат важно място в един пейзаж, в който като че ли има малко хаос. Комисията Юнкер направи предложение възоснова на член 138 от договора в полза на по-единен подход спрямо международните организации. Убедена съм, че с докладците в сянка ще свършим добра работа. При всички случаи ще се постараем. Председателят. Благодаря на докладчика. Започваме с докладчиците в сянка. Сирпа Питикайнен. Благодаря. Най-напред бих искала да благодаря на Силви Голар за инициативата за този доклад. Аз мисля, че темата заслужава нашето внимание. Съгласна съм с въпросите, които Силви предложи ще почертая само някои въпроси, които според мен представляват общ интерес. Е, никой няма да се очуди, ако кажем, че финансовите пазари и економика са наистина глобални, но начинът по който реагираме е обословен от национални или пък в най-добрия случай регионални съображения. Това е първият аспект. Вторият аспект е, че в нашата економическа и финансова политика ние по-скоро реагираме, вървим след събитията, вместо да ги изпреварваме и да предвиждаме възможности за стабилизиране при неизбежните е, колебания, които възникват е, в е, финансовите пазари. Разбира се, трябва да отчитаме различията в економиките и интересите. Очевидно, ние трябва да обърнем внимание на три аспекта и подхода ни да бъде съгласуван. Първо, ролята на активността, на изпреварването на събитията. Също така и политическата насока. Винаги реагираме на, на различни директи, на различни директиви. Е, ще ви дам само един пример. Базел 3. Ние реагираме и казваме кое харесваме и кое не харесваме. Ако искаме да адаптираме системите си, така че те да станат по-добри, ние би трябвало да дадем политически тласък в началото на процеса. Не в детайли, а по-скоро да зададем насоката, в която искаме събитията да се движат. Второ, и това е свързано с а, огромния брой проучвания и тук искам да изразя благодарност на секретарята за това, че ги подготви. Има огромен брой институции, а, но трябва да имаме, трябва да има съгласуваност. От една страна трябва европейската политика каква е в тези институции? Ние играем ли някаква роля? Имаме ли някаква дългосрочна цел? Представяме ли я по ефективен и навременен начин? И все още ли сме основен играч в глобалната мрежа на взимане на решения? Има нужда от по-добра съгласуваност между организациите в глобален план. И аз мисля, че ние трябва да мислим за по-добра, за по-добър глобален чадър, така да се каже. Г20, разбира се, работ... по редица инициативи но ние не можем да диктуваме на институциите каква да бъде тяхната роля, но искаме да гарантираме по-добра координация. Това проучване е първата положителна стъпка и им вече имаме различни табла на вътрешния пазар. Защо да няма табло на международните институции. Какво се работи? Какви са решенията там? Каква е ролята на Европейския съюз? Какви предизвикателства ни предстоят? И целите за чето постигане искаме да работим. Вторият въпрос, на който искам да се спра, е да обсъдим ролята на парламента. Не бива да бъдем твърде детайлни, но ако помислим за политическите насоки, трябва да обмислим внимателно ролята на парламента и на комисията по економически въпроси. Каква е нашата политика по отношение на международната финансова политика? И колко често да изразяваме? Веднъж на 5 години, е, преди избори? Какъв да бъде графикът? и как да включим този механизъм в работния план и програма на Европейската комисия, без да създаваме допълнителна бюрокрация. Аз мисля, че имаме много общи интереси, можем да спечелим много. Темата е много интересна. Единственото, което бих помолила докладчика да обмисли е следното. Проучванията дойдоха малко късно. А, може би съм мързелива, може би чета бавно, но нямах време да прочета всички документи. Може би това а, трябва да бъде отчетено в е, личните ни програми и да запазим е, е, повече време за лична подготовка. Благодаря за екаре господин Ашли Фокс. Уважаеми господин председател, извинявам ви, казва някой от залата. Merci quand même, Monsieur le Président. <laughs> Je voudrais d'abord... Думата беше дадена на друг оратор. Благодаря. Първо искам да поздравя Силви Голар е, за инициативата по този доклад. Трябва да благодарим и на авторите на проучванията, тъй като те са изключително изчерпателни и полезни. Всъщност аз имам три заключения и два въпроса след като се запознах с документите. Констатациите ми са познати на всички, но все пак ще ги напомня. Ние трябва да отговорим на очакванията на гражданите. Знаем, че съществуват най-различни форуми и институции, които се занимават с финансовото управление в световен мащаб. Даваме си сметка, че системите ни са взаимозависими. Има обща цел и тя е да се гарантира по-голяма финансова стабилност. Втората ми констатация Имаме най-различни форуми, институции, що се отнася до техния състав, начин на взаимодействие – Европейския съюз също е представен различно, понякога са представени всички държави членки, друг път само някои от тях. Те представляват самите себе си, в други случаи пък ги представлява Европейска институция. Правомощията също са разнородни и са на различни нива. Ако има нещо постоянно, то е, че влиянието на Европейския парламент, ако не е нулево, е силно ограничено. Първият въпрос, който трябва да си поставим е именно доколко Европейския парламент упражнява влияние в тези международни форуми. Ако гледаме цифрите, то чисто количествено представителството е добро. Ако позициите са последователни, това би било добре, защото в противен случай нашите опоненти ще използват разногласията. Но така или иначе трябва да се запитаме доколко натиска на другите участници в бъдеще ще се увеличава и как ние да се подготвим, за да можем да реагираме. Вторият ми въпрос. Доколко влиянието ни е ефективно? Ние често реагираме, когато се окажем в по-слабата позиция, но трябва да се запитаме дали искаме да сме проактивни или винаги да реагираме. Също така, за да можем да работим по-ефикасно, трябва да има и съгласуваност между държавите членки още преди разискванията. Това не винаги се случва. С тази съгласуваност се затруднява още повече от факта, че е, в много институции Европейския съюз се представлява от агенции, но тези агенции се радват на доста голяма независимост и те не се чувстват е, задължени политически, което понякога е добре, понякога не толкова. И още нещо, което ме занимава, как точно се упражнява нашето влияние. Темите вече бяха обявени и важна е прозрачността, например, знаем ли точно как се взимат решенията. Политическите органи обикновенно следят развитието, но на второ място – за нас е много важна демократичната легитимност. Ние бихме искали решенията, които се вземат, да бъдат приемливи. Нивото на тяхната приемливост е съществен фактор. Но за да има приемливост, би трябвало да има и по-активно демократично участие. Мога да добавя още един четвърти въпрос – изпълнението. С всички тези препоръки, взети решения, как точно да сме сигурни, че има добро изпълнение в Европейския съюз – доколко те наистина са ни полезни. Това са моите въпроси, но пак ще кажа, документът е много наситен, заслужава човек да го прочете по-внимателно. Мисля, че наистина можем да работим добре по това досие, толкова важно за функционирането на Европейския съюз. Благодаря ви. И сега вече Ашли Фокс. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на Силви и останалите докладчици в Сянка за техния принос. Бих искал да благодаря и на авторите на тези девет проучвателни доклада. Не се запознах с абсолютно всички от тях, някои от тях възложих на сътрудниците си, но тези проучвания със сигурност ни дават един добър преглед на европейската роля в международните финансови институции. Виждаме, че в различните институции имаме различни роли, различни позиции и наистина би било полезно заключенията на проучванията да се разгледат внимателно. Съгласен съм с подхода на Силви, който е идеологически, политически. В тези световни пазари има най-различни институции, които си взаимодействат. Ролята не е също е различна. Но нашите избиратели трябва да знаят, кой носи отговорността за вземане на решения в международните и световни пазари. Бих искал да призова към предпазливост. Силви казва, че нейният подход не е идеологически, това е много хубаво. Хубаво е също така, че докладът не призовава към максимална роля на ЕС във всяка възможна институция. Според мен, наистина, отчетността се определя от държавите членки правителствата и за това трябва на преден план да е тяхната роля. Много рядко избирателите ме питат и какво правиш, за да регулираш световните финансови пазари. Това обикновено се оставя на правителствата, както е редно. Трябва да координираме подхода на държавите членки, разбира се, преди международните срещи. Това е напълно разумно, но координацията не означава задължително еднакво мнение. Аз очаквам с нетърпение бъдещата работа с Силви и останалите докладчици в сянка. Нека бъдем прагматични, а де идеологични. Благодаря ви. Мигел Вегас като че ли не е в залата. Свен Гиголс. Благодаря ви, господин председател. Първо нека благодаря и от името на нашата група за инициативата на Силви Голар по това досие. Мисля, че предложенията и проучвателните документи, които вече са ни предоставени, показват, че има сходни въпроси и тревоги. Няма да повтарям това, което вече се каза, но първо се обръщам към Ашли. В началото на вашето изказване вие дадохте най-добрия аргумент за това Великобритания да не напуска Европейския съюз, защото едва ли някой депутат от друга страна би казал, че не се е запознал с всички документи и е оставил някой от тях на сътрудниците – аз самият бих казал, че поне имам намерението да се запозная с всички, но ето за това сте цени за нас. Този британски хумор ни е много скъп. Въпреки политическите разногласия, аз не съм съгласен с вас, например, че националната държава е този свещен грал на демокрацията. Но така или иначе, за нас основният въпрос като политическа група е не толкова да има по-голямо европейско влияние, макар че това би могло да бъде добре. По-скоро съм съгласен, че наистина въпросът е защо има представителство на някои държави членки, а не на други доколко справедливо е също така да има най-различни представители на Европейския съюз с ограничено влияние, представители, които не винаги са съгласни помежду си. Европейската комисия принципно би трябвало да има тази роля, но това не се приема от всички държави членки и във всички форуми, така че много въпроси които чакат своя отговор. Но може би най-големият от тях е къде е Европа и Европейския съюз. Ние бихме искали да има по-голямо международно сътрудничество, интеграция, като се следва демократичния принцип. За първи път постигнахме високо ниво на прозрачност, на отчетност, на интегритет – като прекрачихме границите на националните демокрации. Това ще се случва все по-често и на световно ниво, защото виждаме, че се множат международните организации и мрежи. Същият въпрос за отчетността, прозрачността и интегритета трябва да бъде зададен и към тези институции проучвателните документи показват много ясно, че техните резултати са нееднакви. Трябва обаче да е ясно, да има прозрачност, кой каква позиция е защитавал. Само така националните правителства ще поемат отговорността си. Трябва също така да се знае кое лоби, кого е защитавало, как е работило международен план. Виждаме дори в Брюксел колко е лесно големите корпорации да влияят на европейските решения. Тези проблеми са още по-големи в световен мащаб. АФФ, е е например, лобира пред Базелския комитет изключително успешно и повлия на техните решения. Ето това са проблеми, за които трябва да се говори. Също така е интересно как този критерий за прозрачност, отчетност и интегритет се прилага спрямо планираните системи за регулаторно сътрудничество, имам предвид споразумения като ТИТИП. Много е на време на тази дискусия, много е актуална и разбира се, ние трябва да поговорим за собствените си структури в Европейския парламент. Как точно изискваме отчетност от Европейската комисия и останалите институции. Да, ние задаваме своите въпроси, но правим ли го наистина? Та в рамката на този доклад трябва да поговорим за демокрацията, съгласно Лисабонския договор и доколко тя се подкрепя от начина ни на организация в международните и глобални институции. Thank you. Благодаря ви. Перванш Берес. Merci beaucoup. Je crois que... Благодаря. Мисля, че започваме много важен дебат. Европейският парламент със сигурност трябва да отиде по-далеч, да вземе отношение по предложеното от комисията. За мен има две важни измерения. На първо място субсидиарността и пропорционалността в рамките на Европейския съюз. Имаме правомощията на държавите членки и съответно тяхното представяне в международните организации. Но като говорим е, за държавите членки е много важно да имаме предвид и начина на участие е, в световните институции. Имаме реформата, която се извърши, но остават доста трудности от гледна точка на прозрачността, на по-доброто съгласуване, на по-добрата координация. Именно за това въпросът за субсидиарността ми се струва много важен. На второ място това, което ме вълнува е свързано е, с различните инициативи. Те са доста разнородни. Ние искаме да представляваме европейския интерес, но точно там е въпроса. Например, с Банковия съюз ние преминахме през много етапи, но работата все още не е напълно приключена. И ако нещо ме тревожи, то е свързано с нарастващата мощ на международните организации. Някои от тях са изцяло частни. А също времено те задават тона на международния публичен ред. Едно от предложенията, което беше направено, беше да се наложи стрикна система за надзор, да има някакъв регулатор световен регулатор, който да се признава от всички, например МВФ или друга институция. Ясно е, че не може да има само мониторингова група. За това и говорим за подход, който да е в интерес на обществеността. Същевременно, не знам дали това трябва да е някаква нова организация или просто да се използва МВФ, но въпросът за представителството на Европейския съюз е очевидно важен и ние трябва да допринесем за структурирането на международните организации. Това, което ме безпокои също така е, че не винаги се отчитат международните заплахи за финансовата стабилност. Благодаря. Малетич, Илиана Малетич. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo ja bih zahvalila kolegice Sili na e, ovoj inicijativi jer mislim da je tema izuzetno. Искам да благодаря на колегата Силви за инициативата. Темата е много е важно. Много е важно да работим по координиран начин по отношение на международните организации – е, международния валутен фонд и банката много често изискват е, е, структурни реформи и отпуска срещу тях изгодни заеми. Много е важно дейностите на Европейския съюз да бъдат координирани с европейския семестър и с препоръките на парламента, парламента на държавите членки. Ако няма координация, няма да постигнем резултати. Ето защо смятам, че този доклад е много важен и искам да изразя задоволство от дискусията, която водим. Благодаря. Сега докладчика има думата за заключения накратко, за да не злоупотребявам с търпението. Благодаря за конструктивния дух. Не чухме докладчик на Обединената левица, но ще се свържа с него. Отчитам, че парламентът е като че ли има консенсус по тази тема. Сега, въпросите, по които има съгласие, беше казано госпожа Питикайн и госпожа Делво, е, че трябва да бъдем едини. Демокрацията не е само да контролираме на последващ етап това, което правят е, другите, а да имаме изпреварваща инициатива и да задаваме посоката. Мисля, че става дума по-малко за влияние на парламента, да защитаваме това, което представляваме. Но да, ние не искаме правомощия за себе си, а за гражданите, които са ни изпратили тук. Отчитам казаното от Свенки Гол за Обединеното кралство също така, много се радвам, че господин Фокс ме поздравява за прагматизма. Надявам се, че британските консерватори ще проявят прагматизъм по отношение на мястото на Великобритания в Европейския съюз. Заедно с това не искам да крия това, което е нивно и ние трябва да защитаваме своите интереси. Няма нищо нелегитимно в усилията тези интереси да се защитават на европейско ниво, като се използва мощта на държавите членки. И съвсем откровено факта, че имаме една и съща валута, към която англичаните не искаха да се присъединят, говорят за общ интерес, който следва да се защитава. Не бива да подценяваме потребностите от усилия защита на общата валута. Това е в интерес на всички. Това не е в интерес само на 28-те държави членки, а е в интерес на цял свят. Светът има нужда от Европа, която е носител на стабилност и растеж по пътищата и методите. Мисля, че методите са различни, но всичко, което сближава позициите на държавите членки е много важно. Има един принцип, който като че ли се забрави и това е лоялното сътрудничество. Всички държави членки приеха да участват в, европейското, в европейските дела въз основа на принципа на лоялното сътрудничество, което предполага уважението на другите. Държавите няма да престанат да съществуват, но в някои организации, като че ли водят се преговори в Европейския съюз, някои взима се решение, след това се обръщаме към международна организация, която да промени това, което е решено на общностно ниво. Аз не искам да обвинявам никого, но и кризата казва, ние взехме общи, поехме общи задължения и всичко това не може не означава, че ще бъдем заедно, когато ни устройва, когато не ви устройва, ще бъдем по... няма да бъдем толкова едини. Международният валутен фонд влезе в Европа, в еврото само по себе си. Това е много сериозна тема. През последните години настъпиха много събития, е, за които като че ли си затваряме очите. Оценявам това, което каза Свен Гигол за това, че трябва да имаме повече доверие към това, което постигнахме в Европа. То е скромно, но ние, това е единствения район в света, в който има демок, толкова демокрация на ниво международно сътрудничество, демокрация, но и върховенство на закона, тъй като имаме Европейски съд. Без демократични органи има един аспект на легитимността, но човек навлиза в зоната на джунглата и липсата на право. На световно ниво европейският път, гласът на Европа се чака за да се въведе върховенство на закона там, където има проява повече на сила. Благодаря. Thank you to Сильви Благодаря на Силви Голар. Благодаря и за това, че ни напомни основния принцип на сътрудничество, който е формулиран пределно ясно в договорите. Сега графикът предвижда обсъждане на Извинявайте за препоръката. Чух това, което казаха някои от докладчите в сянка. Ако имаме нужда повече време, просто защото получихме много важните проучвания, искам да кажа, че като докладчик съм готова да предвидим повече време, за да работим по-добре, но решението е, разбира се, в ръцете на председателя и координаторите. Председателят няма проблеми да адаптираме графиката, ако докладчикът и докладчите в сянка поиска това. Към момента 15-16 юли е датата, на която ще се гледат измененията, гласуването през септември. Но разбира се, Ако след тези проучвания се прецени, че имаме нужда от повече време, искам да ви, ще ви информирам за промяна в графика. Благодаря. Сега преминаваме към следваща точка разглеждане на изменения към проекто Становището от Бае Хуг по доклада укриване на данъци, неплащане на данъци като предизвикателства пред управление, социалната защита и развитието в развиващите се страни. Тема, която е много важна и допълва работата, която вършим тук. Получихме 98 изменения. Давам думата на Хук докладчика. Благодаря, господин председател, драги колеги. Благодаря на докладчите в Сянка, които работиха с мен. Благодаря им за доброто сътрудничество. Целта е да постигнем максимално широк компромис, както казахте. Е, гласуването е, е в важен момент, тъй като дискусиите по е, укриването на данъци станаха много широки, особено след скандала LuxLeaks. Ние искаме да помогнем на държавите, получателки на помощ, да се борят срещу данъчните измами. Всичко това има отношение към социалната защита, здравеопазването и развитието на економиката – ние трябва да дефинираме ясно понятието данъчно обежище на тази основа да се разработи черен списък на държавите членки, които отказват да сътрудничат в усилията да се изкорени това явление. Освен това, искаме да се създаде общо консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Много интересен въпрос и хармонизация на корпоративните данъци е реализу... реализуема и идея в рамките на доброто управление и борбата срещу агресивното данъчно планиране, ние отправяме две молби към комисията. Правила за премахването на двойното данъчно облагане и да се и на второ място искаме комисията да обмисли приемането на директива за борба с свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалба. Всичко това с цел избягване на данъци. Ние също така призоваваме за нови стандарти за автоматичен обмен на данъчна информация, да се приеме принципа докладване по страни и да създаде данъчна основа в държавите членки. Ние трябва да предвидим механизми за по-справедлива хармонизация на данъчното облагане в Европа и трети страни. Председателят благодаря сега за е, НП Том Вандалара. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за, чудесната, за чудесното сътрудничество. Що се отнася до нас, ние смятаме, че постигнахме добро споразумение с другите политически групи, особено що се отнася е, до е, отчитането на страна по страна, за докладите е, по държави, мисля, че там постигнахме много добро споразумение. Е, има обаче неща, с които не може да се спора, по, които не можахме да се споразумеем, нашата политическа група ще помоли за е, отделно гласуване. Например, за данъчната основа, за... <clears throat> не може да се хармонизира данъчната основа за корпоративното облагане. Освен това, дефинициите е, за данъчни убежища. Искаме да направим препратка тук е, за, към работата на ОССЕ. По принцип обаче това според нас е балансирано становище и благодаря на докладчика за неговия отворен подход. Благодаря. От Декаре Петрикс фон Сторх. Благодаря. Аз също благодаря за сътрудничество. От гледна точка на Екаре искам да подчертая точките, по които нашето становище е по-различно. Основният тон на доклада е, че при развиващите се страни от данъчната основа трябва да се разшири, данъчните ставки трябва да се увеличат, т.е. накратко развиващите се страни трябва да, се, да са равнопоставени с е, развитите страни. Според мен това не е възможно, най-напред в развиващите се страни трябва да се постараят да се преборят с корупцията. Фискалната свобода е нещо много важно за инвестициите. Независимите съдилища са също много важни. Ако тези неща бъдат въведени в развиващите се страни, в последствие може да се мисли за увеличаване на данъците, на данъчната ставка. Най-напред инвестициите от чужбина и в, сама, в самите страни, е, инвестициите трябва да бъдат укрепени. Само тогава тези страни могат да се развиват по-добре и да подобрят своята конкурентоспособност по отношение на западните страни. Само така хазната им, хазните им могат да бъдат напълнени. Благодаря. От името на Алде Петър Яцек. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Неговият подход беше много амбициозен, моят също. Той се опита да постигне широко съгласие. Според мен становището е добро, разумно, отразява специфичните характеристики на, разви... на развиващите се страни. Според мен проблемът с укриването на данъци в тези страни е правилно осветлен. Вече бяха казани основните черти на доклада. Мога само да кажа, че е, според мен и трябва да има равнопоставеност между развитите и развиващите се страни при обмен на информация, свързана с данъците. Според мен също е хубаво да се приложат и някои пилотни проекти, защото развиващите се страни нямат е, нужните капацитети. Европейския съюз трябва да укрепи е, принципа на докладване по държави от страна на мултинационалните компании. В същото време бюрокрацията за малките и средни предприятия трябва да се намали. Според мен това е балансирано становище и мисля, че може да го подкрепим. Благодаря. Не виждам представител от кое е въжули от Зелените. Мерси. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя Угбае за качеството на доклада и е, за това, че той е един от е, малкото, които разбират, е, че данъчното облагане на многонационалните фирми е тясно свързано с развитието на страните в Африка Вчера по време на изслушването на, с комисарите ви, видяхме, че се защитават правата за данъчна оптимизация, въпреки че това води до неплащането на данъци в развиващите страни. Искам да ви благодаря, Бае, за това становище, в което са отчетени всички параметри. Както казахте, Нашият парламент защитава идеята единна данъчна основа за корпоративните данъци. Също така повторихте желанието на парламента, Европейския парламент да разполага с списък на данъчните убежища. Вие подкрепяте финансовото, финансовите отчети на многонационалните фирми страна по страна. Утре в Комисията по правни въпроси във връзка с правата на акционерите това изменение ще бъде гласувано. Надявам се, че вашето изменение 163 ще бъде прието, защото то призовава за задълбочена промяна в корпоративното право и за борба срещу възможностите за фискална оптимизация в интерес на развиващите страни. Благодаря още един път. Сега докладчикът има думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η φοροδιά... Благодаря, господин председател. Ние виждаме, че укриването на данъци и данъчните оазиси генерират огромни проблеми за е, държавите, защото много от печалбите потъват и това се оказва е, това оказва огромно влияние върху здравната система, върху социалната система. Това се отнася и за Гърция, моята страна. Олигарсите използват е, фалшиви компании, крият, укриват парите си в данъчни оазиси. И това създава много-много проблеми в Гърция. Липсата на пари оказва негативно влияние, естествено, и върху хазната. Би било хубаво да има данъчна конкуренция. Това се получава в Европейския съюз. Така мултинационалните компании могат да се избират къде да е, установят своите седалища и къде да плащат данъци. Е, това може би трябва да се простанови. И на следващо място. Имаме всъщност непрекъснато укриване на данъци, както в Европейския съюз, така и, в, е, и особено в еврозоната. Трябва да вземем решения, а именно за печалбите на мултинационалните компании. Те трябва да бъдат облагани с данък на мястото, където данъците са генерирани. Мултинационалните компании печелят и те трябва да плащат данъци именно там, където правят своите печалби. Те трябва да бъдат да, да се отчитат. Това е основният елемент на становището. Това са въпроси, с които трябва да се справим. Необходима ни е процедура за третиране на данъчните оазици, и да се преустанови укриването на данъци. Благодаря, а сега докладчикът. Благодаря, господин председател. Във връзка с казаното от господин Мария си, мога да кажа много неща. Всички групи подкрепят идеята за работа върху отчетността за всяка страна точно защото искаме печалбата да се, отлага, да се облага там, където се реализира. Това предполага редица мерки. Благодаря още един път на докладчите в Сянка. Надявам се, че ще можем да гласуваме текста днес след обяд. Очевидно е, че има нужда от компромис, за да обединим различните гледни точки, но имаме нужда от единство за да бъде становището убедително. Председателят благодаря. Ще гласуваме днес след обяд. В комисията 9 гласуването ще бъде 1 юни. Преминаваме към пета точка за статистически данни за платежния баланс международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции. Докладчик е Гиго Свен. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това е един много интересен доклад. Регламент 185 от 2004 година за статистиката на платежния баланс е част от рамката на Европейския съюз за економическото развитие на държавите членки на Европейския съюз. Една надежна статистика е много важна за наблюдаване на основни характеристики, като например развитието на платежния баланс и на паричните потоци в Европейския съюз и извън него. Статистиката дава възможност за планиране на бъдещото развитие на економиката и особено статистиката е важна за надзорния процес в контекста на макроекономическите баланси. След приемането на регламента и на последващите изменения, е, капиталните потоци станаха по-сложни. Има нужда от правни конструкции за канализиране на паричните потоци, защото под паричните потоци станаха наистина много сложни, много сложна стана тяхната проследяемост и отчетност което осложнява борбата срещу агресивното планиране на данъчното облагане и укриването на данъци. Затова е необходимо преосмисляне на регламента 185. Най-напред, законодателното предложение на комисията дава възможност за увеличаване на прозрачността на статистиките. Освен това, дава възможност за правни иновации, така че статистиките да станат по-надежни за политически и економически решения. Комисията освен това подчертава, че регламента трябва да бъде актуализиран, така че да бъде съгласуван с правомощията на комисията да е, е, излиза с делегирани актове или актове на изпълнение. Регламентът може да бъде подобрен и по отношение на изискванията на отчитане, по отношение на паричните потоци. Моите изменения 21 и препратката към приложение едно вървят в тази посока. Не смятам, че допълнителни статистически усилия ще са необходими тук. Основната цел е увеличаване на прозрачността и проследяемостта. Актуализирането на законодателната основа върви в следните посоки. Иден индикаторите трябва да отразяват актуалната финансова информация. На второ място, регистрите за бенефициерите трябва да отразяват развитията в областта на борбата срещу прането на пари. В същата посока на увеличаване на прозрачността на статистиката за платежния баланс, аз в този контекст предлагам следното. Статистиката трябва да прави разлика между печалбите, които се пренасят върху следващия период, които не служат за увеличаване на работния капитал на съответната економическа единица. Изменение 13 се занимава с сътрудничеството между Комисията Евростат и други международни институции, които са основни източник на статистики за този регламент като МВФ и ОССЕ. Необходима е обмен на информация, обмен на знания и обмен на статистики по отношение на платежния баланс. Изменение 18 изисква подобряване на качеството на данните за платежния баланс и международната търговия с услуги. Както казах, моят доклад Неговата цел е адаптиране на регламента с Лисабонския договор, към изискванията на Лисабонския договор. Има разлика на което се прави между делегираните актове и на актовете за изпълнение, които, е, което е правомощие на комисията. Едните се основават на член 290 от ТФС, а другите на член 291 от същия договор. Преосмислянето на приложение едно не може, е, неговото съдържание не може да се разглежда като несъществен характер на законодателния акт. Ето защо по-подходящо е тук да има законодателни, законодателни актове, прияти от законодателите. Освен това, според моето становище, има някои необвързващи елементи на законодателните актове, които могат да бъдат регулирани с делегирани актове. Важно е да се направи разлика между качествените стандарти, стандарти и стандарти, които надхвърлят не обвързващите несъществените елементи, елементи от общ характер на законодателния текст. Разбирам, че съветът не е още определил общ подход. Моят, е, моето становище отразява становището на съвета последните точки, а именно по отношение на Комитета за статистика за платежния баланс, намаляване на обхвата на делегираните актове, ставани на комисията, които се занимават с технически въпроси. И на трето място – Моето становище е, че съвета не би трябвало да променя приложение едно. В заключение искам да кажа, че този доклад за статистика отразява интересни конфликти между националните статистически институции, Европейската Централна банка, някои централни банки и Европейската комисия. Опитахме се да организираме съвещание между отделните заинтересовани страни и да намерим решение. Но за това, за съжаление, не се осъществи. За това трябва да предприемем да изработим една позиция и аз се надявам всички докладчици в сянка да ме подкрепят в един в моето желание за един прагматичен подход, който се основава на демократичния принцип. Надявам се доклада да даде ясни насоки за решаването на проблеми. Естествено, ще се радвам на всички идеи от докладчиците в сянка. Естествено, това не е доклад, който цели политически разногласия в Европейския съюз. Благодаря на докладчика. Благодаря и за, неговите заключи... за неговото заключение. Знаем, че структурата, свързана с статистиката, е, е много сложна. Могат да се получат трудности, когато се правят едно такова законодателство. Затова се надяваме всички институции да си сътрудничат добре и да се споразумеят по едно за всички приемливо решение. А сега давам думата на Алесия Моска от СНТ. Искам да благодаря на докладчика Гиголт и оценявам балансирания подход. Искам да се извиня за това, че след като се изкажа, трябва да тръгна веднага, защото съм докладчик в друга комисия. Няколко коментара показаното съвсем накратко. И от, е, изхождайки от общо съображение, вярно, че това съображение няма да предизвика оживени политически дебати, но заедно с това е вярно, че надежните статистически данни са много важни, за да се осигури е, съгласуваност на политиката и контрол в рамките на процедурата за макроекономическа балансираност. Ето това е, обослова, обославя и нашият интерес към, демат, към темата. С статистиката можем е, да водим битки срещу измамите. То се отнася до конкретните въпроси по същество. Искам да спомена само онези, които според мен са най-важни, които споделям на първо място необходимостта да, се, да има повече задължения за публикуване на данните. Също така споделям е, използване, да се предоставя информация за е, капиталовите потоци, регистърът на крайните бенефициенти и бази данни за преки чуждестранни инвестиции. Мисля, че е също така подходящо да подчертаем необходимостта да се подсили сътрудничество между Евростат и други международни организации – също така беше, беше организирано сътрудничество между ЕИБ и Европейската комисия. Споделям това, което каза докладчика, да се намери начин, така че да се отговори на тревогите на ЕЦБ и националните централни банки относно тяхното участие и заедно с това правомощието на комисията приема делегирани актове. Мисля, че ние трябва да улесним този прагматичен подход, така че да се здобием с инструменти, с които да постигнем целите. Благодаря. Благодаря. Не виждам други колеги, други докладчици в сянка. Иска ли някой да се изкаже от името на докладче, който липсва? Няма. Предполагам, в последствие може да има допълнителни мнения. Ще помоля Комисията, Евростат и Европейската Централна банка да се изкажат с представителя на Евростат най-напред. Аз ще говоря от името на комисията. Аз съм Ани Тодорова и съм отговорна от Евро... в Евростат за статистиката на платежния баланс. От името на комисията приветствам е, проекто доклада на докладчика, защото той представя много ясно важността на регламента. Комисията предложи изменение на регламента за статистика за платежния баланс международната търговия с услуги чуждестранните преки инвестиции с цел хармонизация на регламента с новите, новия законодателен контекст след Лисабонския договор. Предлагаме по принцип приемането на делегирани актове, що се отнася до е, данните, събирането на изискванията за дан, на данните, е, качествените стандарти и е, докладите за качество. Приветстваме духа на проекто доклада и се надяваме на добро сътрудничество с докладчика с цел е, допълнителни уточнения по дефинициите. Е, нашата цел с, наш, с предложението беше да се адаптира процедурата на кометология с е, регламента 223. Освен това, приветстваме предложенията в доклада в това отношение. И накрая комисията направи първата оценка на измененията, свързани с статистиката на преките чуждестранни инвестиции. Разгледахме ги с интерес и видяхме, че тяхната цел е е, да се е, направят по-достъпни данните и да се увеличи, подобри качеството на тази статистика. Е, ние сме отворени към сътрудничество и допълнителни дискусии. Някои от предложенията виждаме, че имат нужда от допълнително уточнение. В някои от случаите трябва да се избегне дуплиране, защото някои от данните са вече налични. В заключение искам да благодаря на докладчика господин Гиголд за това, че е навлязъл в подробностите на тематиката и с интерес очакваме бъдещата си работа. Благодаря. Давам думата на Вернер Пиер от ЕЦБ. Thank you very much. Много ви благодаря. До голяма степен ние подкрепяме политическата воля на това предложение и на докладчика, но ще разделя изказването си на три части. Първо, много интересни идеи за преките чуждестранни инвестиции – делегираните правомощия и сътрудничеството между Европейската статистическа система и Европейската система на централни банки. Първо, по преките чуждестранни инвестиции, правомощията са обсъдени от докладчика, направи го и тази сутрин. би трябвало да се прилага критерия на крайния собственик и бенефициент при ПЧИ. Това ще допринесе за по-добрата европейска статистика и прозрачността на финансовите потоци при чуждестранните инвестиции, както това се обяснява в доклада. Събирането на тази информация обаче е доста сложно, Трудно е да се проследи инвестиционната верига, има различни международни юрисдикции и е, за да се съберат данните е необходимо международно сътрудничество, може би между ОИСР и Г-20. При потока на данни се търси крайния бенефициент – като се разглежда и преходния период, при който е важно сътрудничеството между международните партньори. Можем да използваме Data Flow на G20. На второ място географското разпределение при ПЧИ. Ако тук проследим статистически, ще имаме по-голяма прозрачност – не би трябвало това да натовари с разходи кой знае колко от държавите членки, защото те така или иначе трябва да изпълняват инициативата на МВФ при координираното финансиране на трето място. ПЧИ и инвестирането в незастроени площи, както и поемането на компании при инвестиране в незастроени площи. Тук могат да се проследят последиците от печи, а концептуално на международно ниво в дефиницията дадена от ОИСР имаме едно много кратко определение, но това е е подход, който би трябвало да бъде доразвит, за да има сравнимост на данните. Много интересни предложения, които политически подкрепяме. Само ще кажа, че изпълнението също изисква тясно международно сътрудничество. Европейския съюз не може да постигне целта сам. И две край, кратки бележки, чисто от процесуално естество. Делегираните правомощия подкрепяме това, което докладчика заявява в обяснението си, каза го и тази сутрин. Даните по приложение 1 не могат да бъдат считани за несъществени и предмет на делегиран акт, тъй като те се отнасят до съществена тематика. Би трябвало да последва преразглеждане и законодателно предложение, което да се подкрепи от парламента и съвета. След това Европейската система на централните банки Приветстваме това, което казва докладчика за необходимостта те да сътрудничат с ОИСР при платежните баланси, международните услуги, както и ПЧИ. Но е важно за ЕЦБ да се включи и съображение – Имам предвид в текста на доклада да има съображение за ЕЦБ и съответно делегираните актове и актове за изпълнение в контекста на регламента за платежния баланс. Но искаме най-вече да благодарим на докладчика за отличната работа и ще трябва техническите спецификации да се оточнят. Те са доста трудни, особено при печи много благодаря. Благодарим на комисията и на ЕЦБ, а сега докладчика. Много ви благодаря. Благодаря и на госпожа Моска за общата подкрепа за това, което се каза най-общо. Радвам се, че предложенията в доклада се подкрепят от комисията, от ЕЦБ, като аз много скоро отново ще се обърна към вас, за да получа отговор на някои от въпросите си. Ясно е, че тук искаме система, която да работи. Не става дума за някаква сляпа вяра. Разбира се, че обществеността има право на достъп до данни с високо качество. При ПЧИ трябва да ви кажа, че още като студент по економика бях изумен, че Люксембург е един от най-големите получатели на ПЧИ в Европа. Не, че се съмнявах в това по-скоро се съмнявах дали наистина инвестициите спират в Люксембург. За това ми се струва, че трябва да се отиде по-далеч. И е ясно, че международните институции вече са се заловили за работа по тези въпроси, За това и техните предложения биха били добре дошли. А ние, като докладчици в сянка, можем да подготвим триалозите, бъдещите преговори. Председателят прояви интерес да води тристранните разговори и ми се струва, ако се водим отказаното в залата днес, че вие, господин председателю, Наистина ще прекарате времето си много интересно при тези разговори. Благодаря. Благодаря за съдействието и за подкрепата. Благодарим на докладчика. Знаете, че ще гласуваме на второ четене по мерките срещу пранет на пари. До някъде това е съобразено с доклада Гиголд и разбира се, очаквам и тристранните разговори, за да приключим работата по този законодателен акт. Измененията срока 15-16 е юни, след това е гласуването в ЕКОН, непосредствено след това сесията и ще видим какво ще стане от тук нататък, може би триалог. Но ще изчакаме графика. С това приключваме сутрешното си заседание. В 12 часа, както знаете, предстои съвместно заседание заедно с Либе за гласуване и одобряване на позицията на парламента по пакета срещу прането на пари. Много важно гласуване и изключително добър политически резултат и от правна и от политическа гледна точка. С това разпускам заседанието, ще се върне в залата в 12 часа.